Председателят. Госпожи и господа, възобновяваме заседанието. Протоколът от заседанието ви е разстаден. Имате ли забележки по него? Не. Тогава приемаме протокола от заседанието вчера. Преминаваме към темата Иран, случая Ширин Ебади. Господин Мацаки. Господин председател, господин комисар, закриването на